Witam Państwa z małym opóźnieniem. Добър ден, уважаеми дами и господа. С съвсем малко закъснение започваме днешното заседание. Бих искал да ви се извиня за това закъснение. То се дължи на няколко причини но бих искал да ви приветствам с добре дошли. Като за начало бих искал да ви информирам, че словенския министр на селското стопанство по горите и храните Деян Жидан не успя а, да дойде на днешното ни заседание. Тук обаче генералният секретар Каня Стегница – за нас е удоволствие да ви приветстваме добре дошъл сред нас и с удоволствие ще изслушаме вашата презентация. Бих искал също горещо да ви благодаря за инициативата да разгледаме тази изключително важна за селското стопанство тема. Темата е обсъждана многократно в нашата парламентарна комисия. Всички ние си спомняме направеното от госпожа Лулинг за каузата. Така че за мен наистина е удоволствие, че изтъкнахте на преден план тази тема. По този начин тя получи гласност и в медиите. Още веднъж благодаря за а, поетата от вас инициатива. Сигурен съм, че а, знаете какво значение и какво внимание отделяме на пчеларството пчеларството е основата на здравословната селскостопанска продукция. Обсъждахме темата и в контекста на научната и развойна дейност. Това е тема, която се подкрепя финансово и от европейските фондове. Нека да чуем сега държавния секретар на Словения след което ще чуем представителите на словенските пчелари, господин Ноч, който ще ни представи проблемите на словенските пчелари, след което ще изслушаме господин Тиери Дюфресн, който е директор на Френската служба за пчеларството. Заслужава си да обсъдим въпроса, за да може да получим повече информация. И накрая ще изслушаме госпожа Ноа Симон Делсо, представителката на BeLife, която ще ни представи процесите на взаимодействие между пчелите и околната среда. Ще приключим дискусията в 11 часа. Както казах, вече малко закъсняваме, така че се надявам, че ще бъдем добре дисциплинирани и ще успеем, защото в 11 часа започва съвместното заседание на Комисията по земеделие и Комисията по околна среда. Господин министр, заповядайте. Hvala za besedo spoštovani predsednik odbora, gospod. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателя на комисията, господин Шекерски, уважаеми депутати от Европейския парламент. Позволете ми е, е, да се извиня от името на господин Жидан, нашия министр, е, тъй като той е възпрепятстван, поради има важно заседание на съвета на министрите. Той е, отделя голямо значение на пчеларството и опазването на е, пчелите. И за това ме натовари с задачата да говоря с вас и да изложа позицията на Словения относно пчеларството и опазването на пчелите. Бих искала да поговорим с вас за значението, които имат пчелите за околната среда, селското стопанство. Малката медоносна пчела която се отглежда в Словения, е част от националната ни идентичност. Натрупали сме във връзка с тази пчела големи знания по пчеларството. Тридесет от е, площа на Словения е част от е, Натура 2000. Словения е, е една от държавите с най-много гори в Европейския съюз. Словения е широко разпространен е, модела на малки пчелни е, стопанства и екстензивното им е, отглеждане. Една от Основните насоки, по които работи Словения, е опазването на все още запазената и природа и развитието на селското стопанство в хармония с природата. Стремим се да намерим баланс между селско стопанство и опазване на околната среда. Този принцип е залегнал в основата както и на общата селско-стопанска политика, така и на нашата селско-стопанска политика за следващия период ОСП ОСП е, съдържа засилен компонент свързан с опазването на околната е, среда. Пчеларството е неразделна част от селското стопанство. Е, пчелите представляват безценно богатство. Те опрашват растенията и увеличават реколтата. Знаем, че замърсяването на околната среда се отнася отрицателно, се отразява отрицателно върху пчелите и дори може да застраши техния живот такива. В Словения много добре съзнаваме колко голямо е значението на пчелите. Обмислили сме и прилагаме множество мерки за опазване на пчелите. Пчеларството е част от нашата стратегическа рамка. Една такава мярка е, например, подпомагането с финансови средства на пчеларите, предлагането на консултации от Националната ни агенция. Съществуват също така и редица програми, които се финансират национални средства. Имаме също така и специална програма за развъждане на пчелите. Освен това, Е, ние е, изследваме негативното въздействие на използването на средства за растителна защита е, върху пчелите а, и планираме да забраним а, някои фитосанитарни средства, използване, например, при отглеждането на царевицата, които са вредни за пчелите. Имаме редица иновативни терапии, пчеларски туризъм, апитерапия и а, други. Европейския парламент също отдава много голямо значение на пчеларството. Ето защо вашата инициатива е много важен знак за нас. Имаме резолюция от 2010 година за положението в пчеларството която третира проблемите свързани с пчеларството. 2011 година нататък Европейската комисия също е взела редица мерки за запазване на пчеларството. Европейския парламент а, а, признава, че пчеларството има стратегическа роля. Та допринася за запазване и подобряване на биологичното а, разнообразие и за поддържане на баланса в екосистемите. Европейските институции съвместно с страните членки трябва и за в бъдеще да продължат по пътя, по който са поели. Словения осъзнава, че съвместното опазване на пчелите в Европейския съюз трябва да бъде засилено и да бъде засилено чувствителността на обществеността, по-специално на младите хора. В Словения е въведена една добра практика, която искам да представя на вашата комисия. Закуската с мед. Това е, е инициатива, въведена в детските градини и училищата от 2006 година по искане на Съюза на пчеларите в Словения. Девет е, институции се присъединиха към е, тази инициатива, както публични, така и частни организации и фирми през 2014 година, като следствие от тази добра инициатива започнахме в съвета по селско стъпанство и е, е, рибарство да работим за въвеждане на европейска инициатива за куска смет. Също така за участие в тази инициатива заявиха желание и някои страни кандидатки. Е, Похвално е, че през 2014 година започната работа по проекта. Например, е, Унгария през е, изминалата година е въвела закуската с мед 67 училища. За нас е, е чест тази сутрин, че вие днес участвахте в закуската смет, която беше подготвен за вас нашия съюз на пчеларите. бихме искали тази инициатива да не се ограничи в рамките на един единствен ден, да стане част от живота а, на хората, защото по този начин ние допринасяме за запазване на разнообразието природата. Насърчаваме здравословното хранене, е, образованието и ги обединяваме в едно. Словения е на мнение, че чрез добро международно сътрудничество можем да постигнем повече е, положителни ефекти за опазването на пчелите и пчеларството. Правителството на Словения е, взе решение е, да предложи е, фоне е, да бъде създаден Международен ден е, на пчеларството на 20 май. Антони Янче е пионера на модерното пчеларство. Създавайки такъв ден, а, ние ще а, почетем неговото дело и ще отбележим а, възраждането и разцъфването на природата. А, наред с това, ние бихме искали да повишим чувствителността на хората към значението на пчелите за опазването на баланса в природата. Освен това, като политици, които се занимават с селско стопанство, знаем колко е важно храненето, колко са важни добрите храни. Голяма част от храните, които произвеждаме в световен мащаб, зависи от тези малки животни, от пчелите, които опрашват растенията. Поради е, всички тези причини ние ще предложим тази инициатива в ООН. Е, надявам се е, вие да я подкрепите и по този начин да засилим международното сътрудничество за решаване на глобалните проблеми, за решаване на проблемите с храненето и премахването на глада. Благодаря ви за възможността да представя нашата инициатива пред вашата комисия. Разчитам на вашата подкрепа от името на министъра на селско-горско стопанство и храните, господин Жидан. Ви благодаря още веднъж. Dziękuję Pani Minister. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Noka. Bardzo proszę. Благодаря, господин държавен секретар. Сега бих искал да поканя господин Ночи. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. От името на Словенската асоциация на пчеларите бих искал да изразя своята благодарност за тази възможност да представя две изключително важни инициативи. Тези две инициативи са важни не само за Словения, но и за Европа. Словенските пчелари смятат, че тези две инициативи ще прераснат в глобално движение, защото всички ние знаем много добре какво е значението на пчелите за опасването на нашата планета. Има хиляди пчелари в Словения, което нарежда нашата държава начално място сред държавите с най-много пчелари в света. Имаме специален вид пчела, който отглеждаме и се гордеем много с тази възможност. Гордеем се също и с меда, който произвеждаме в Словения. Той е защитен в Европейския съюз. Меда, произведен на местно равнище, също бива стимулиран. Гордеем се с нашата история в пчеларството. Ние играем водеща роля в това отношение и най-вече се гордеем с господин Антон Янша, Словенските пчелари развиват и пчеларски туризъм в рамките на Апимондия. Ние играем водеща роля в пчеларския туризъм, което разбира се се отразява благоприятно и на нашата економика. Позволете ми накратко да ви представя две от нашите инициативи. Едната е медена закуска, а другата е ден на пчелите. В Словения въведохме в детските градини и в училищата така наречената закуска с мед и за мен е удоволствие да ви представя резултатите от тази инициатива. Обществеността осъзнава значението на пчелите. Всички ние също знаем, че ако пчелите изчезнат, това ще се отрази неблагоприятно на нашия живот. Затова и пчелите са толкова важни. Децата в детските градини и училищата също се ползват от тази инициатива. Чрез медиите ние разпространихме ползите от меда в а, основните и в средните училища също въвеждаме тази инициатива. Непрекъснато се понижава средната възраст на пчеларите в Словения, тъй като ние се грижим за бъдещето на тази професия. Закуската с мед бе въведена и в други селскостопански сектори. Обяснихме на обществеността значението на здравословната закуска. Ние се нуждаем от мед всеки ден. И редовно трябва да закусваме. Меда наистина трябва да присъства в нашата диета. Ето защо ние сме твърдо убедени, че Европейския съюз ще прегърне нашата идея, за да може всички европейски граждани да се възползват от нея. Вярваме, че здравословната закуска, идваща от региона, в който живеем, е от изключително значение за качеството на нашия живот. Другата инициатива е Деня на пчелите, която се провежда на 20 май. Бихме искали този ден да стане световен ден на пчелите. 20 май да бъде обявен за световен ден на пчелите. Това е нашата молба. Растенията на тази планета зависят от опрашването от пчелите което означава на свой ред, че ние трябва да поддържаме пчелите в добро здравословно състояние. Те са от голямо значение за запазването на биоразнообразието. Без пчели нашите държави няма да могат да останат зелени. В заключение, днес е изключително важен ден за словенските пчелари – но и не само. Той е важен и за Европа, защото тези две инициативи, тези две предложения означават много за пчеларството на световно равнище. Те означават много за гражданите. Ако запазим пчелите и този специален вид, който отглеждаме в Словения, смятам, че нашия живот ще протече по-добре, защото без пчели няма живот. От нас зависи да гарантираме добри условия, за да може пчелите да оцелеят, а така ще оцелеем и ние. Благодаря. За дискусии. Благодаря. Преди да започнем дискусията, ще видим 3-минутна видеопрезентация. Ако е възможно, нека да започнем видеото.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 житие како интмина, полна енергија, полна здравја. Медики in čebele so nekakšen lakmusov papir našega okolja, tako narave kot tiste, zato je skrb za naravo izrednega pomena. V tem smislu se mi zdi poteza čebelarske zveze plemenita in jo iz vsega srca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 Така да, какви проекти са загружени обикновено мрежа, че били изживяния с подобни проекти. Dziękujemy. Przechodzimy do... Благодаря. Сега нека да преминем към дискусията. Господин Богович. Благодаря. Господин председател, дами и господа, радвам се да мога да приветствам словенските пчелари тук в парламента а също и господин Ноч. Също приветствам държавният секретар. Благодаря, господин председател. Благодаря на координаторите за това, че ни позволихте днес да говорим за пчеларството в Словения, както и в целият Европейски съюз. Както чухме, пчелите не само правят мед, но също така служат за опрашване на цветята и на растенията. Те запазват по този начин биоразнообразието и поддържат природата. Без пчели няма да има живот. Аз също произвеждам мед а, поправя се преводача, ябълки произвеждам. И а, също а, моите дървета нямаше да могат да, да дават ябълки, ако нямах пчели. За това много често а, слагам кошери наблизо от местни производители. всички наши действия трябва да увеличат нивото на информираност за това, колко полезни са пчелите. Има също много а, курсове по пчеларство в училищата в Словения. Чухме също и този проект за медената закуска всички знаем колко е важно да имаме една добра здравословна закуска и колко е важно пчеларството. Хората все повече осъзнават ролята на местната храна, на произведената местно храна. И нашето голямо желание е този проект за закуската смет да се разпространи навсякъде в Европа пчеларите увеличиха информираността на населението относно това как можем да удовлетворим собствените нужди от храна. И също колко е важно устойчивото, устойчивото производство на земеделските култури. Използването на пестициди и на продукти за растителна защита – унищожава пчелите. Преди известни е, стембра години ние имахме такъв проблем. Господин Антон Янша е един от е, лидерите, един от пионерите, така се каже, в е, е, сектора на пчеларството и той направи предложението с него беше свързано предложението за Денят на пчеларството в Словения, тъй като той е един от основателите и борците за развитие на този сектор, беше решено рождения му ден всъщност да се превърне в Деня на пчеларството. Благодаря. Благодаря. А сега Давам думата за отговор. Давам думата на господин Атала. Благодаря, господин председател. Радвам се да видя тук толкова много представители на пчеларството. Аз самият съм пчелар от 40 години и а, си спомням а, колко романтично беше, когато започнах а, да се занимавам с пчеларство. И вярно е, че много пъти сме говорили и за болестите по пчелите, но сега говорим за това, че пчелите изчезват, те умират. И ние имаме нужда от стратегическа селско поведение и стратегическо партньорство между а, пчеларите. И нека да кажа, че тук в Европейския парламент, както и в Европейската комисия, ние не започваме от нищо, от нулата в нашата работа. За трети мандат съм депутат в Европейския парламент и си спомням, че имаше голям брой резолюции, които вече са приети в това отношение – Госпожа Турин работи по този проект много и имахме е, един проект, който беше подписан от много депутати за забраната на никотиноидните вещества е, в пестициите, за да, за да се спасят пчелите, най-вече пчелите майки. Но това беше временна забрана. Тази забрана ще изтече в края на тази година и трябва да продължим. Знаем как продуктите за растителна защита засягат пчелите, особено пестицидите. Ако инспекторите в една държава видят кое пречи на пчелите и го докаже, мисля, че забраната за дадени вещества трябва да се разпространи навсякъде, не само в тази страна. Днес не говорим само за пчелите и за пчеларите. Трябва да разискваме въпроса за околната среда като цяло. Ако ние се преборим с тези проблеми, които а, застрашават съществуването на пчелите, тогава ще поправим една катастрофа. И говоря тук не само като, като пчелар, но и като а, бивш болен от рак. За, за щастие успях да оздравея но мисля, че ние трябва да променим политическата си перспектива, политическата си гледна точка по въпроса и да работим заедно с други институции, да приемем нужните, адекватни политики. Един пчелар не може да реши проблемите. Пчеларите имат нужда от подкрепа и се радвам, че словенските пчелари показват, че може да се промени информираността на населението, че можем да предизвикаме разликата. Фактът, че от момента, в който сме въвели този проект за медената закуска, броят на младите пчелари се увеличи, е, е вече много показателен. И в заключение, говорим за здравословна храна, за безопасна храна. И в това отношение пчеларите са наши съюзници, наши партньори. И искам, бих желал този парламент да бъде техен партньор и съюзник. Европейските потребители трябва да знаят какво купуват, когато купуват мед. Те трябва да знаят дали този мед съдържа остатъци от пестициди или ГМО. Тук сме на средата на пътя. Трябва да отделим повече внимание на пчелите и на пчеларите. И само така ще имаме здравословна храна в Европа. Като ръководител на група в този парламент, който се, група, която се бори с рака, нека да кажа, че и в това отношение пчеларството и медът са важни. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на словенското правителство, на словенските пчелари за подкрепата в увеличаването на информираността сред населението. Така че не трябва да има само един европейски проект за медена закуска, но Световен ден на пчелите. Приветствам тази инициатива и смятам, че трябва в световен мащаб да се борим, да увеличим информираността относно ролята на пчелите за околната среда и за хората. Благодаря, господин председател. По принцип говоря по-кратко, но днес определено се разпалих от темата. Благодаря. Радвам се. Радвам се, че се разпалихте. Е, и ви поздравявам за това, че сте пчелар. Давате много добър пример. Господин Роде. А, господин Робер. Благодаря, господин председател. Темата днес е много важна. Благодаря на колегите, които организираха дебата по този въпрос. Опитът на словенските колеги е много интересен, много важен за всички нас. Исках да се спра на една друга тема, а именно генетично модифицираните растения. Исках да попитам, имате ли вече опит за влиянието на генетично модифицираните растения върху пчелите? Можете ли да ни кажете нещо повече? Чух, че комисията а, по земеделските въпроси на а, Литовския парламент а, е забранила тези култури Аз работих почти 25 години в една местна общност. Там, където създадахме един от най-големите национални паркове на страната. И там имаме музей на пчеларството. И посетих доста европейски държави но не съм виждал другаде подобен музей на пчеларството. Поне доколкото знам, няма такъв. Така че тези хора, които идват в нашия национален парк, има много, близо 30-40 хиляди всяка година, а, тези хора, особено деца, примерно, които идват на ученически екскурзии в края на учебната година – и те задължително посещават и въпросният музей. Този музей представя много добре а, историята на пчеларството в нашата държава. А, на времето дори не е имало и тези традиционни кошери. Пчелите са били диви и там е представен целият процес а, на превръщането им в домашни а, животни. И ние също организираме и празници на пчеларите. 15 август. Това е един голям фестивал с стотици, понякога хиляди души, които участват в този празник. Всички, които искат, разбира се, са добре дошли при нас и смятам, че е, този международен ден 20 май ще бъде добре прият навсякъде. Нека да кажа, че имаме още две презентации по същата тема. Така че ще можем да продължим. Ако имате въпроси сега, моля, задайте ги. А иначе можем да ги зададем и след другите презентации. Не забравяйте, че имаме втората част също с презентацията. Сега господин Халфен. Благодаря, господин е, председател, за това, че включихте в дневния ред е, тази тема. Е, навсякъде в пчеларството в Европа се сблъскаме с един същи проблем. Много малко са младите пчелари. Никак не е лесно да се гледат пчели и да се, човек да се издържа от това. Нашата политическа група обеща подкрепа за пчеларството, защото знаем, че ние не облегчаваме живота на младите пчелари. Наскоро о, имахме дебат за неоникотинидите. Слава Богу, голяма част от тях е изтеглена от пазара и не се използва. Съществуват научни изследвания, които доказват, че неоникотинидите имат изключително отрицателно въздействие върху популацията на пчелите. И когато казваме, че имаме нужда от повече пчелари и повече пчели, трябва да се погрижим за това пестицидите да бъдат намалени. Важна част от тях са неоникотиноидите. За това по никакъв начин не бива да отменяме забраната. Hvala lijepo gospodine. Gospođa Peci. Благодаря. А, искам да приветствам тук представителите на пчеларските организации от Словения и също така и на представителите на правителството и да им благодаря за инициативата за Световния ден на пчеларството и на пчелата. Мисля, че инициативата е много важна, и тя привлича вниманието ни към един много важен елемент в селскостопанското производство. Първо, нека да благодаря на словенските пчелари, но също така и на европейските, защото за да бъдеш пчелар, трябва да бъдеш много мотивиран. Хората не, за, не се ангажират с тази дейност за печалба а просто защото вярват, че трябва да допринесат за запазването на биоразнообразието в света. Така че благодаря на всички тези хора. Разбира се, те са изправени пред много предизвикателства и чухме тук споменати някои от тях. Харватия не е изключение. Но все пак броят на пчеларите в Харватия се увеличава все повече. През 2014 по регистър имахме 12 500 пчелари. Все повече млади хора считат пчеларството за важен бранш в селското стопанство и все повече хора се ангажират с пчеларство, защото си дават сметка за нуждата от традиционно селско стопанство и също значимостта на пчелите и на пчеларството в хранителната верига и в биоразнообразието. Така че аз оценявам техните усилия и Искам да подемем тази инициатива Адриатическият регион да се обяви а, регион без пестициди и без ГМО продукти, който опазва традиционното а, производство на мед. Разбира се, тази инициатива не бива да се съсредоточи само върху една държава, Словения или Харватия или, не, или някоя друга, а всички, целият регион. Защото пчелите не знаят граници те принасят прашец на доста дълги разстояния. Радвам се, че Европейската комисия подкрепи моята инициатива и смятам, че по този начин а, също зачитаме мнението на европейските граждани, които не желаят ГМО. Имаме много австрийски, италиански депутати, които подкрепиха също инициативата, както и много други. И смятам, че нашият пример ще бъде добро начало, добър модел, както за другите европейски държави, така и за други държави навсякъде по света. Такъв е случая, мисля, и с е, Ирландия, където също искат да се наблегне на това биологично производство. Благодаря за вашата подкрепа и нека също да изкажа подкрепата си за Световния ден на пчелите. Благодаря. Благодаря. Всички подкрепяме вашата инициатива. Смятам, че това е важно за околната среда. Сега господин Доко. Благодаря, господин е, председател. Е, аз е, също искам да, се, да благодаря на словенските инициатори на тази на акция, тъй като смятам, че запазването на пчелите в Европа е много важно. Мисля, че наша задача не е да се грижим за пласирането на меда на пазара, тъй като пазара е доста добър, а трябва да да поработим върху проблема, който спомена колегата, а именно, че има твърде много малки, млади пчелари и твърде малко млади хора, които желаят да се заемат пчеларство. Затова ние трябва да се опитаме да запалим младите хора за пчеларството. А, осъв... Освен това, трябва да си дадем сметка, че геномодифицираните продукти не са същинската причина за пчеларство, тъй като ГМО в Европа са забранени. Истинската причина е използването на пестициди и неоникотиниди. Аз живея в регион, който се занимава с овощарство. За нас пчелите са много важни. Ако няма пчели, няма има и реколта. В моя регион фермерите са задължени, ако използват средства за растителна защита, да го правят през нощта, за да може напръсканите препарати да изсъхнат до сутринта и вредата за пчелите да бъде по-малка. Не говорихме също така за патологията при е, пчелите и новите заболявания, новите вредители, които се появиха. Въпреки цялото сътрудничество, въпреки целия Европейски съюз, е, не успяваме да разрешим пускането на пазара средства за борба с тези развитие на територията на целия Европейски съюз така че е, пчеларите и пчелите са изложени на тези болести, без да имат възможност да се борят е, с тях, само защото ние не успяваме да разрешим пускането на пазара заради бюрокрацията, която имаме. Не мисля, че не е толкова трудно един ветеринарно-медицински продукт, който е разрешен за използване в Германия, да бъде разрешен за ползване в Австрия, Италия и така нататък. Просто трябва да се променят малко условията за пускане на пазара на такива продукти. Ако разходите за това пускане на пазара са твърде е, висока, е, пчеларите просто ще останат без всякакви средства за борба за опазване на своите е, пчели. Мисля, че това е един от основните един от централните проблеми, когато говорим за пчеларството. Господин Гласос. Последния, който ще вземе да... Господин председател, аз искам да повторя предложението, което многократно съм правил. Елате в Гърция на цикладите. И ще ви покажа как се работи пчеларството в Гърция. Ще ви покажа какво се прави с кошерите и как пазим пчелите. Пипали ли сте пчела? Наблюдавали ли сте пчела? Знаете ли е, колко е важен този контакт? Е, трябва да поддържаме връзка с действителността. Искам да ви покажа как да галите пчелите. Затова ви каня да дойдете в моята страна, мисля, че лятото е един подходящ сезон. Може да го организираме едно такова пътуване е, до Гърция. Може да кацнете в Атина и от Пирея да се отправим към моята родина. С удоволствие ще се погрижа за вас. сигурно сте наясно, че всички от нас ще искат да дойдат на това пътуване. Господин министр, бихте ли е, обобщили е, накратко? Е, каня ви да участвате и във втората част на нашата дискусия, също посветена на селското стъпанство. Заповядайте, господин министр, за заключителни думи. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, eh, искам да ви благодаря за дебата. Eh, искам да благодаря на всеки от вас по-отделно за това, че е, подкрепи нашата инициатива по пряк или косвен начин. Може би трябва да кажа няколко думи за това какво е отношението на Словения към ГМО. Колегата от Харватия вече каза, словенците също са скептични и консервативно настроени към използването на ГМО. Словения е държава свободна от ГМО. Подготвяме закон който ще даде на правителството и съответно на Словения възможността да забранява използването на ГМО. Бих е, искала да се разшири подкрепата за нашата медена закуска и за Международния ден на пчеларството и сред останалите депутати от парламента. Благодаря ви за милите думи. Очаквам с нетърпение бъдещото не сътрудничество. Важност ваша инициатива, мовия на само Благодаря, госпожо Министър, знам колко е важна вашата инициатива. Благодаря ви още веднъж. Продължавайте е, в същия дух. Ние също няма да спарем да подкрепяме такива инициативи. Ще се присъединяваме към тях а, и съм сигурен, че към нас ще се присъединят и други страни членки. Сега минаваме на втората част от нашия дебат, свързана с, а, първия, а, с първата. Можете zostać Państwo, jeśli macie czas. Може да останете, ако имате време. При нас е господин Дюфрен и госпожа Симон Мандълса. Директорът ще говори първи. Имате думата. Заповядайте. Madame министр, ministre президент. Госпожо министър, господин председател, дами и господа депутати, дами и господа, благодаря ви, господин председател, за това, че поканихте Френската обсерватория по пчеларство в парламентарната комисия по селско стопанство. Аз ще ви представя три конкретни мерки в полза на развиването на пчеларския сектор. Тези три мерки, които вече бяха изпробвани от Френската обсерватория по пчеларство, могат да бъдат приложени незабавно и могат да сложат началото на един европейски пилотен проект. Кои са тези три мерки? Спешна програма за а, заселването на пчели. Спешна програма за възраждането на пчелите и спешна програма за обучение на професионални пчелари. Тези три мерки имат четири основни качества. Тези мерки съвсем не са обект на полемика – те позволяват да се постигне консенсус. Могат да бъдат приложени бързо с едно политическо решение и едно просто действие от страна на пчеларите. Те могат да позволят да се заличи и да се компенсира дефицита, който в момента съществува в пчеларските колонии. Тези три мерки ще позволят да се запази необходимото опрашване на сълскостопанската продукция. Ето защо бих искал да благодаря на госпожа Лулинг, тъй като Астрид Лулинг преди една година ни даде възможност да обсъдим тези пет програми с петте генерални дирекции на Европейската комисия – които се занимаваха с изчезването на пчелите. Генералната дирекция по селско стопанство, Генерална дирекция по здравеопазване и защита на потребителите, Генерална дирекция по образование и култура, Генерална дирекция по научна и развойна дейност и Генерална дирекция по околна среда. Всичките изразиха своя интерес. Френската обсерватория по пчеларство е френска асоциация с нестопанска цел, която действа по общ интерес. Обсерваторията има за задача да доведе до увеличаването на броя на пчелите. Нашата организация включва различни експерти в областта на пчеларството и разработва различни дейности в сътрудничество и партньорство с службите на Министерството по селско стопанство във Франция, Националния агрономически институт по научна и развойна дейност и Центъра за професионално обучение. Нашата обсерватория днес разполага с експериментална пчеларска ферма за отглеждане и възпроизвеждане на пчели майки и рояци. Разполага с лаборатория, която има за цел да за изкуствено осеменяване и разпределение разплождане на пчелите. Разполагаме също и с една лаборатория на черната пчела, която се намира на остров Поркерон. И накрая имаме и център за обучение, който предлага обучение на младите пчелари. Ако желаем всички ние заедно да вземем предвид значението на пчелите за околната среда и за економиката, пчелите, които опрашват растенията на нашата планета, ако искаме те да продължат да допринасят за селскостопанското производство и за поддържането на хранителната верига, то тогава се нуждаем от специализирана и структурирана пчеларска секция. За съжаление, към този момент не разполагаме с такъв филиал или секция. Причините за изчезването на пчелите се дължат на много фактори. Преди малко споменахме използването на пестициди на неоникотиноиди. Но много малко се говори за тези неща. Смятам, че трябва да се говори повече, за да може да предприемем и конкретни действия. Моите думи не се отнасят до тези борби, които водим от дълго време, а именно борбата срещу използването на пестицидите и нарушаването на биоразнообразието. Оставам тези теми на всички, които подадоха тревожния сигнал и които действат в това отношение вече 20 години. Не, аз бих искал да ви предложа един малко по-различен ъгъл на проблема смятам, че този проблем може да бъде решен от пчеларите, ако публичните власти на национално и европейско равнище решат да насърчат дейностите на пчеларите, като вземат и конкретни решения. Когато сме изправени пред предвидима катастрофа, е абсолютно необходимо да се предприемат ефективни действия, които да имат незабавни положителни ефекти. Именно тези ефективни дейности с незабавни положителни ефекти се предприеха от нашата обсерватория. Защо пчеларския сектор не е достатъчно структуриран и за какви незабавни мерки говоря? Пчеларският сектор не е достатъчно структуриран по една простичка причина. Този сектор не е професионално ориентиран. В Европа едва 3% от пчеларите са професионалисти. 97% са пчелари аматьори и това може би ви изглежда пеоративно, това не означава, че тези пчелари нямат толкова голямо значение. Поради липса на професионално обучение и на конкретна структура, пчеларския сектор не разви достатъчно отглеждането и в произвеждането на пчели, майки и рояци, не разви достатъчно селекцията и генетичното подобрение на тези животни, не подобри и професионалното обучение. Както знаем, Изчезването на пчелите се ускори през последните 10 години, като се стигна до средна годишна смъртност от 30%. Напоследък в някои региони тази смъртност достига 80% и това е широко отразено в медиите. Именно тук е и е, първия ни пропуск и следователно именно тук трябва да се предприеме незабавна мярка. Тъй като пчелите изчезват, е абсолютно необходимо те да се отглеждат и да се възпроизвеждат. Днес сектора на отглеждане и възпроизвеждане на пчели представлява малко под 5% от общия, общата пчеларска дейност. Предлагането е незначително в сравнение с търсенето. И ако за пчеларския сезон 2015 година вие желаете да имате кошери, които да са населени с пчели, няма да може да го направите, защото няма такова предлагане. Учените смятат, че в Европа днес са необходими още 13 милиона кошера, за да може да се осигури необходимото опрашване за селскостопанската продукция – на световната изложба в Милано, която ще се проведе след няколко дни, чиято тема е да изхрани планетата. Английската английския павилион носи а, заглавието кошер. Той няма формата на кошер, но вътре този павилион е направен като алвеолите на кошера. Защо англичаните са решили да наименуват своя павилион по този начин. Защото те са една от държавите, които наблюдават най-бърз темп на изчезване на пчелите. Ето защо е много важно да се развие сектор на отглеждане и възпроизвеждане на пчелите в Европа. Възпроизвеждането е първия етап в програмата за увеличаването на броя на пчелите. Абсолютно необходимо е да се отглеждат здрави колонии пчели. И именно тук идва и втория ни пропуск, откъдето и втората мярка, която трябва да бъде предприята незабавно. За да може да имаме здрави колонии от пчели, е необходимо царицата майка също да бъде извинете, пчелата майка също да бъде здрава. А това не винаги е така. Пчелата майка снася средно 1500 яйца на ден. И природа прави така, че 1500 пчели загиват всеки ден. По този начин се запазва баланса на колонията. Ето защо пчелата майка играе ключова роля в колонията. Но ако пчелата майка е уязвима, целият баланс е поставен под въпрос. Днес пчелите майки и съответно пчелите, които произхождат от нея, са уязвими заради външните агресии, което води до ам, все по-влушено здравословно състояние на пчелите. Ето защо е необходимо да възобновим а, наново доброто здравословно състояние на пчелите. Когато обаче даден пчелар реши да възпроизведе нова колония, за да може да компенсира смъртността на своите пчели, той го прави от колония, която произхожда от, неговия, от неговите пчели, което означава, че се възпроизвежда нова колония, която е все по-малко здрава. За да може да се възпроизведат пчелите, всички филиали е, в животновътството използват селекцията на определени животни. Тази селекция означава да се изолира даден индивид, който има най-добри генетични качества, за да може тези генетични качества да бъдат предадени на следващите поколения. Тази селекция е недостатъчна в пчеларството и за това е абсолютно необходимо тя да бъде направена, за да може да се върне търсения баланс в колониите и за да може да се позволи на пчеларите сами да получат необходимите знания, за да могат да изберат сами най-здравите пчели майки, откъдето ще имаме и здрав рояк от пчели като цяло. Тази повишена производителност от пчелите ще ни бъде от полза, тъй като днес в Европа се внасят 50% от меда, който се консумира на континента. Процент, който се увеличава на 75% във Франция и 90% в Обединеното кралство. Ако имаме подбор на пчелата майка, пчела майка, която има високи генетични качества, ще се стигне до създаването на нова колония, която ще бъде в по-добро здравословно състояние. Подобна колония ще има много по-голяма производителност. Тя може да се повиши с около 30%. И по този начин, в рамките на един сезон, пчелар ще може да избие 5 пъти цената, която е заплатил, за да получи е, селектираната пчела майка. Както видяхме обаче, важно е да се разработи тази дейност по селекция на пчелите майки. След като бъдат взети тези две решения от страна на законодателите, пчеларите ще трябва да ги приложат. Ще трябва да ги приложат на местно равнище, за да се сложи край на вноса на пчели майки и рояци, които не подлежат на никакъв контрол – а тази липса на контрол е свързана с санитарни рискове. Пчеларите, от които се нуждаем, трябва да бъдат професионалисти. Нека да ви напомня, че професионалните пчелари са една шепа хора. И тук идва и третия ни пропуск, откъдето идва и третата мярка, която трябва да бъде предприета незабавно. Незабавно трябва да бъдат обучени нови професионални пчелари. В по-голямата част от европейските държави няма никакво обучение, което да позволи на младите хора да станат професионални пчелари. В началото ви казах, че всички ние заедно трябва да отчетем екологичното и економическо значение на пчелите. Ако всички сме съгласни в това отношение, то тогава трябва да се съгласим и че е необходимо пчеларството да се счита за занаят. Занаят, който е достатъчно структуриран, за да може да позволи отглеждането и възпроизвеждането на пчели майки и на селектирани пчели. На тази база нашата обсерватория направи следното. Ние разполагаме с ферма за възпроизвеждане на пчелите, с лаборатория за селектиране на пчелите и специален обучителен център. В Франция на 19 юни ще се лансира програма за обучение, в рамките на която 3000 нови професионални пчелария ще могат да получат необходимото обучение, което ще доведе до създаването на 1 милион допълнителни кошера за периода 2016-2025 година лансирането на тази програма ще се направи в присъствието на принц Алберт II, принц на Монако, и в присъствието на господин Стефан Лефол, който е бивш европейски депутат и министър на селското стопанство във Франция. Тази програма ще бъде ам, представена наскоро, съвсем скоро и на парламентарната комисия по селско стопанство. Целта на тази програма е да се обучат 30 000 нови професионални пчеларя и да се създадат 10 милиона допълнителни кошера в Европа за периода 2016-2025 година. Целият екип на нашата обсерватория разчита на вас и на вашата помощ, за да може тези структури да се възпроизведат навсякъде в Европа. Ако обичате, дами и господа, моля ви, бъдете нашите представители пред професионалните пчелари във вашите държави. Кажете им, че ние сме тук, за да е, ги посрещнем, за да поговорим, за да споделим опита си в обобщение. Три основни дейности трябва да бъдат предприяти. Програма за увеличаването на броя на пчелите, програма за възпроизвеждане и повишаване на качеството на вече съществуващите пчели и програма за обучение на професионални пчелари. Трите дейности имат основни качества. Всички знаем, че в този сектор има много полемика. Аз съм сигурен обаче, че тези предложения ще бъдат одобрени от всички, могат да бъдат приложени а, директно, само като се вземе решение. Благодаря на всички за вниманието. И за чекаве и обширне. Благодаря за интересната изчерпателна презентация. Страхувам се, че бяхте може би малко критични, когато говорите за разделението между професионалисти и аматьори, тъй като ние винаги сме считали пчеларите за подготвени и добре обучени като цяло. Но сега нека да поканя тук представителят на BeLife да вземе думата. Госпожа Симон Телсо, Благодаря. Благодаря на парламента за поканата, отправена към мен. Искам да кажа, че съм очарована от предложението на за тази инициатива. Считам, че инициативата е наистина е много мъдра и смятам, че и се надявам, че ще има положително развитие. За... Аз тук представям BeLife. Представяме пчеларите от 13 държави в Европа. Ще ви говоря, разбира се, за пчели, но също и полинизаторите, които са не само пчели, които са и други манички насекоми и които са необходими за цялото биоразнообразие. Тези дребни животинки всъщност играят ключова роля за живота на цялата планета и в също важна роля и в хранителната верига. Така както и господин Мокович, ако правилно произнасям името, ние също искаме да предложим а, пчелите да бъдат считани за основен барометър за съскостопанската ни политика. Те са един вид мониторингова агенция когато се намалява производителността в селското стопанство, когато, се, когато намаляват пчелите като цяло, това означава, че селското стопанство не върви добре. Когато има дисбаланс, те не могат да подкрепят достатъчно биоразнообразието. Качеството е ключов елемент качеството за нас е разгледано в рамките на хранителни качества. И в много случаи това липса на достатъчно хранителни качества означава, че полинизацията не се осъществява правилно или не се осъществява. Също искам да а, гарантираме, че пчелите ни могат да живеят в една здрава околна среда. Много често установяваме, че при пчелите, както и при птиците, се забелязва негативна тенденция. на Популациите намаляват, така както беше вече показано. Насекомите като цяло намаляват и съответно се разрушава цялата хранителна верига имаше провеждане на едно изследване от Европейската лаборатория и се говори за 40% загуби в популациите на насекомите. И а, понякога цифрите са толкова тревожни, че нищо не може да ги обясним. За да може за да могат пчелите да се развиват, да продължат да съществуват, те имат нужда до а, качествени първични суровини, а не до замърсени. Така че да не забравяме, че е, здравето ни и правилното ни хранене зависят е, от е, качествени продукти, а пчелите ни всъщност се хранят с замърсени и такива. Наскоро имаше един доклад на ЕФСА, в който се каза, че 46% от пробите са заразени, замърсени. И въпреки, че остатъците са под а, граничните стойности, но те все пак се натрупват. Защо ние трябва да приемаме да сме изложени ежедневно на тези химикали? Може би ще е добре, е така както го каза колегата от Френската обсерватория, да се направи подобно проучване. Но това са решения в дългосрочен план. А, а в краткосрочен план имаме нужда от други. А, сега ние бихме могли да сложим, примерно, една лепенка на гумата и да ги закърпим, докато стигнем, примерно, вкъщи. Но като цяло трябва да сменим гумата. Това е решението. Същото трябва да направим и с челите. Тези преходни мерки са непълни. Те няма да решат нещата. Ние трябва да променим целите ни земеделски практики ако искаме да имаме положителен, положително влияние. И също считам, че ние тези колонии, използвани за полинизация, също искат да живеят. Не, не би трябвало да ги гледаме само от чисто а, консуматорска позиция. Трябва да помислим за техния живот, за тяхната, тяхното здраве, защото всъщност, ако унищожаваме растенията, ние унищожаваме и, и ги замърсяваме, ние а, накърняваме ресурсите, които са необходими за производството, за полинизацията и за нашия живот когато можем ли всъщност да говорим за агрономия, когато използваме селскостопански практики, които отиват, вървят срещу живота. А, например, профилактичното използване на пестициди. Дори да няма никакви вредители. А, нека да не забравяме практиката да се прилага раунда върху огромни райони, само профилактично. Тези практики нарушават баланса на полинизация и, и също всички ставаме подложени и изложени на замърсена храна, хора, както и пчели. Има много много изследвания, които показват, че тези пестициди, не само никотиноидните, са напълно а, неприемливи за околната среда и накърняват и нарушават функционирането на екосистемите. И дори в области а, като планините, където а, по принцип пчелите са а, в много по-добро състояние, дори там има големи загуби. Как е възможно това? Защото пчелите ни показват, че всяко нещо, което направим, има последици и че а, нашите действия са, създават проблеми. Когато, примерно, а, и даваме на животните а, различни продукти за прочистване на чревни паразити, а, това също се отразява на, на пчелните кошери и на колониите. По всички тези причини ние тук представяме нашата позиция пред вашата комисия, която се занимава с производството на храни. Нека да вземем предвид здравето на полинизаторите, защото храната трябва да означава здраве и за пчелите, и за хората. Молим ви за радикални реформи във всички тези практики, които застрашават и пчелите, и другите полинизатори, всички полезни насекоми. тези насекоми гарантират селското производство както днес, така и за бъдеще. Благодаря. Bardzo Pani dziękuję Благодаря за тази презентация. Благодаря също, че бяхте кратка. Дами и господа, няма други желащи да вземат думата. Тези от вас, които не са го направили, Можете да го направите за минута и половина. Господин Андрия. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересната дискусия тази сутрин по тези ключови теми. Благодаря на нашите гости за качествените презентации и за допълващите се елементи, които дадоха. Както винаги, темата е много важна. Първо чухме е, Словенският парламент благодарим за инициативите, е, с които се опитват да се борят с е, този проблем. Мисля, че идеята за закуската с мета е много, много приятна. И ние често говорим за млякото в училище, за плодовете и зеленчуците, но никога не сме се замислили за меда. Вярно, че това не е а, точно същия тип продукти, но пък наистина е много а, показателен за биоразнообразието. А, така че, ето, сега е време да се съточим върху Световния ден на пчелите и много символично можем да проведем на такава промоционна кампания. Благодарим също на господин Дюфрен за много изчерпателната и допълваща презентация, защото въпреки, че дълго време сме разисквали причините за изчезването им и е, а, се говори за наистина влиянието, отрицателното влияние върху околната среда на фитосанитарните продукти, а, ние трябва да помислим как ще стоят нещата в дългосрочен план. Това е политически избор, който се прави за бъдеще. И също, освен тази политическа констатация, има вероятност, има възможност да се отговори и да се направи нещо за това изчезване на популациите. И е, казаното от е, френският представител наистина отговаряше на много от нашите въпроси, именно възстановяването на рояците, но искам да попитам все пак е, от вашият опит, смятате ли, че това, което може да се направи, може да се постигне и на европейско ниво? Благодаря. Госпожа Къстингер. Auch meinerseits ein herzliches Dankeschön für diese wirklich sehr благодаря много за изключително е, доклад и Аз поделям голяма част от вашите схващани. Наскоро е, в Австрия е, измеря голямо количество пчели. Една трета от пчелните семейства са измрели поради недостиг на храна факторите повлияли на това явление не са изцяло душата си на човешката дейност. Това са измененията на климата и така нататък. Но Австрия е един от най-големите купувачи на средства за растителна защита. Така, например, държавата, държавните железници купуват средства за растителна защита за третиране на железопътните линии и това представлява проблем също е, друг е, проблем е, представляват и хората, които практикуват пчеларство като хоби, които не винаги почистват достатъчно добре своите е, кошери. Е, има, изчисле, е, има проучвания, които показват, че домакинствата също е, използват е, средства за растителна защита и то в най-малки е, количества. Те също дават отражение е, върху пчеларството. Все пак благодаря ви много за това, което казахте по темата. Очаквам с нетърпение това, което ще дойде за бъдеще. Господин Данте, господин председател, и аз искам да благодаря на нашите оратори и също да благодаря за качеството на тези презентации. Относно казаното от господин Дюфрен за уязвимостта на пчелите майки, както и програмите за селекция и за подобряване на а, тези пчели. Мисля, че не отделяме особено много средства точно на тези програми. В реформата на ОСП се предвижда бюджет за определен брой пчеларски цели. Може би трябва да погледнем как ще се използват тези средства. Също относно обучението. Вярно е, че повечето от пчеларите са аматьори. Те са любители. И трябва да предвидим обучение за тях. Не само относно а, хигиените, санитарните условия, но също и въобще като цяло да ги информираме за уязвимостта, защото уязвимостта на кошерите изисква а, подобряване на обучението на тези пчелари, за да могат те да се справят с въпросния проблем. Господин Шер. Благодаря. Нека да кажа, че този международен ден, надявам се, е, че а, и в Холандия ще се празнува. А ние определено следим тази тема с интерес – и господин Дантан също го каза. Можем ли да вземем някакви средства от втория стълб? Без съмнение, това е един а, стълб, който може да се използва за а, устойчиво управление на селското стопанство. Споделям това, което беше казано. И не става въпрос само за пчелите, но също и за общественото здраве. Вторник вечерта имаше едно събитие тук в Брюксел, свързано с пестицидите, които се пръскат при лилиите. И е важно да погледнем като цяло земеделските стопани и да ги обучим също, защото страдат не само пчелите, но и човешкото здраве. Ние сме засегнати от същите проблеми, както и пчелите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че днес говорим за пчелите. Имам няколко въпроса за европейския проект. Колко средства са предвидени за този проект? Тези средства за всички страни ли са предназначени? Проектът за всички страни ли ще се осъществява? Защото ние в Германия имаме професионална консултантска служба, държавна консултантска служба, която консултира любителите пчелари. Мисля, че това е едно от най-важните неща да се координират дейностите, извършени вече в някои държави и също така е важно във всяка държава да има а, агенция по пчеларството, която да се грижи за размножаването на пчели майки. А, също така трябва да успеем да запалим младите хора, за да могат те да пожелаят да станат пчелари. Също така е много важно ние пчеларите да си сътрудничим с селските стопани, за да може да се знае кога пръскат фермерите, да може те да го правят през нощта, когато пчелите не летя. За мен това сътрудничество е много важно и то е много по-добро, отколкото ако непрекъснато си противодействам. Благодаря. Only one minute. Господин Глесус. Мисля, че трябва да уточним първо кои са различните категории пчелари. От едната страна имаме такива, които използват пчеларството като единствен доход. Това са професионалисти от друга страна. Са любителите, които имат пчеларството като допълнителен доход. Има и трета категория всъщност втората категория са тези, които използват и пчеларство като доход и а, имат и друг доход. Третата са любителите, които го правят само като хоби. така че ние трябва да вземем добре предвид тези три различни категории, когато говорим за пчеларство. Според вас, трябва ли наистина да има една специализация на европейско ниво за пчеларство или пък просто това да стане на ниво държава или на ниво а, регион, просто за да се позволи на тези хора да задълбочат познанията си, малко да се специализират. Благодаря. Сега една минута, следващия оратор. Благодаря. твърдението, че пчеларството в Европа зависи от това да имаме повече професионални пчелари, според мен просто не е вярно любителите пчелари е, или хората, които частично се издържат от е, пчеларство, също биха могли да работят много професионално. Е, за мен е важно, ако обучаваме пчеларите, да го правим за всички, както за тези, които се занимават основно с пчеларство, както и за тези, които са любители пчелари. В моя регион има и от двата вида и не бих могъл да кажа, че професионалните пчелари винаги служат за паринос. А, пример. А, освен това, професионалните пчелари а, не а, развъждат пчели майки. Пчелите майки се развъждат от други организации, както за любителите, така и за професионалистите. За комплимент. Господин Петърле, благодаря за тази допълнителна минута, която ми давате. Благодаря за а, посланията. Ако губим 30 или 40% от пчелите всяка година, това е огромна загуба. И това също е много трагичен факт за асоциациите на а, пчеларите. Не можем да имаме здрави пчели при болна околна среда. А, трябва да се радваме, че все още имаме въобще пчелари и нямаме нужда от необучени пчелари, защото те са заплаха за бранша. Но без значение дали имаме пчелари любители и пчелари професионалисти, те трябва да са добре обучени. Ние имаме нужда от ясна стратегия, от ясна координация. Дискусии закончи една минута. И сега последният оратор. Благодаря, господин председател, за тази възможност. Искам да благодаря на всички, които говориха днес и които подчертаха значимостта на пчелите. Словенските пчелари не са дошли тук да молят за пари, те искат една здрава а, околна среда, така както казаха и нашите гости. Имаме възможност да го направим реалност и смятам, че трябва да подкрепим техния проект за въвеждане на Световен ден на пчелите. Само когато започнем да обвързваме темата пчели с околна среда в света, тогава ще имаме резултати. Благодаря. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Така, както казваше един известен а, френски политик от Ванде, когато пчелите започнат да умират, дните на хората са преброени. И а, мисля, че тук не говорим само за економически и професионален проблем. А, за съжаление, пчеларите са жертва на всякакви други насекоми. 10 000 производителя са фалирали и 500 хиляди кошера са изчезнали. Така че а, трябва да се замислим. Пчеларството не получава никакви ам, средства да се възстановят загубите. От друга страна, пчелата се счита едва ли не за огледалото на а, човечеството мисля, че а, ние тук трябва да погледнем модела на пчелите и кошерите и те трябва да ни служат за модел на организация. Благодаря. Tak, tak, rzeczywiście to ważne i, i ciekawe. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Tylko trzy minuty. Mnogo interesno, mnogo pouczytelno. Благодаря. a teraz trzy minuty za нашия гост. Je vous remercie, mesdames et messieurs les députés, pour les questions que vous avez bien. Благодаря за въпросите, които ни зададохте. Ще се опитам да отговоря. Първо, нека да кажа, че не съществува в пчеларството противопоставяне между професионални пчелари и любители, ако използвам вашите думи. Тези две категории са една. Те са пчелари и те зачитат напълно пчелите и се зачитат помежду си, защото зависят едни от други. Ако трябва да има някакви спешни мерки, тези мерки трябва да бъдат а, взети от хора, които се посещават 100%. Това са професионалистите в случая. Тази цифра, която ви казаха навсякъде в Европа, пчеларството е едва 3% от професионалисти. А любителите са невероятно запознати с кошерите. И също, където има професионални обучения по пчеларство, има огромен интерес към записванията в подобни цикли на обучение. Желанието да се а, запазят пчелите, също води и потиква хората към подобни обучения. Няма нищо негативно да се нарече един пчелар-любител. Защото когато сме изправени пред катастрофа, която вече се очертава, всички сме равни. И най-важното е мерките да се вземат от тези, които са 100% заети в пчеларството. Разбира се, мерките трябва да се вземат във всички държави. Има абсолютна необходимост всяка държава да се занимае с своят проблем. И това, което ние произвеждаме днес, като а, примерно възпроизводство на пчелите в Южна Франция, те не отиват за, примерно, а, Британия. Всяка държава трябва да има своето собствено производство и обучение за това производство. Относно селекцията на пчелите майки е ключов елемент, защото пчелата майка всъщност е основният центърът на една колония. Трябва може би днес да се сменят много по-често пчелите майки, за да се регенерира една колония. И в това отношение селекцията пак ще зависи от професионалисти, защото а, трябва да има компетенции, които са изключително финни, прецизни, които не са познати на всички. Само, само професионалистите ги знаят. И днес трябва да продължим да работим, за да могат а, пчеларите да си подадат ръка и да увеличат, примерно, производство с 30%, тогава това ще означава, че се е върнала връзката между пчелите, пчеларите и околната среда. Więcej szkoleń dla amatorów, aby stali się zawodowcami. Bardzo Очевидно има нужда от повече обучение за пчеларите, за да заработят те по-професионално. Аз, разбира се, в никакъв случай не бих се противопоставила на обучението, което е много важно за всичко, но много важно е да обърнем внимание на предложението на Словения за, за свързване в мрежа и образование на най-малките, защото а, Тяхно е бъдещето. Затова аз е, отново изразявам моята подкрепа. Мисля, че подобен а, е, дългосрочен а, е, подход трябва да бъде подкрепен. Колкото по-добре го направим, толкова по-добре ще работим за бъдеще. Е, господин Петърле, съгласна съм с вас, че е, здравословната околна среда е средата, която е добра за пчелите е, няма защо да се безпокоим за производство на плодове и зеленчуци, ако успеем да постигнем баланс в природата, с производството всичко ще бъде наред. Председателя, приключваме тази така необходима дискусия и среща. Набелязахме е, е, известен брой важни ключови мерки, е, които ще прилагаме за в бъдеще. Благодаря на министъра, тъй като дискусията беше сериозна, посветена на сериозни проблема, проблеми, както за селското стопанство, така и за околната среда. Преди да прекъсна заседанието за две минути, бих искал да приемем препоръките, които сте получили във вторник вечерта след срещата на координаторите. Това са писмени препоръки след срещата на координаторите. Ако нямате коментари и бележки, нека да ги считаме за приети. Това са всъщност резултатите от заседанието на а, координаторите във вторник. Две минути техническо прекъсване, след което продължаваме с разискванията. Proszę Państwa, rozpoczynamy, bo mamy bardzo napięty harmonogram. Госпожи и господа, започваме, защото е, дневният ни ред е доста натоварен. Като председател на, на нашата комисия, комисията по сълско-стопански е, е, въпрос и ще кажа добре дошла на колегата вице-председател заместник на Енви. Превод има на 22 езика без естонски. Заседанието ни се излъчва по интернет. ще е, говорим е, по темата за клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, еднокопитните, отглеждане и размножаване с, с костопански цели. Заседанието е, е, е съвместно. На 19 декември комисията публикува два законодателни предложения, свързани с клонираните е, животни. А, имаме и предложение за регламент на съвета. Предложението предвижда забраната за използване на такива а, животни, а, както и разпространението на храни, мляко и месо от клонирани животни, също така и а, размножителен материал и ембриони от тях. А, аз няма да навлизам по-подробно в темата по същество. Ще го направят нашите докладчици. Към момента в Европейския съюз не използваме е, клонирани животни. Такива се използват обаче в някои трети е, е, държави, като Съединените щати и Канада и е, е, така нататък за размножаване на недобрите разплодни животни. Както вече ви казах, да не възнамерявам да отлагам повече нашата дискусия и ще премина към изложението на докладчиците. Е, бих е, искал да ви информирам, че двете комисии е, още две комисии се решили да излязат със становище по тази тема, Инта и Юри. Ще ги обсъждаме на по-късен етап. Имаме днес двама докладчици, госпожа Зомър и госпожа Саки. Те ще ни представят съвместния си проект доклад. Госпожа Мори ще говори първо, за предите. Благодаря ви, госпожо председател, за поканата да говорим по този законодателен акт, посветен на толкова важна тема, а именно използването на колонирани животни за сълскостопански цели и за размножаване. При а, формулирането на а, измененията а, сме изходили от някои принципи за нас, които са изключително важни. Принципите за хуманно отношение към живота, защита на а, потребителите и безопасност а, на храните. За нас също така са важни и методите, с които се работи в тази сфера. Използването на продукти от клонирани животни е позволено в трети държави, като Съединените щати, Бразилия, Китай и така нататък, с които Европейския съюз има споразумение за свободна търговия. Ние трябва да бъдем много внимателни, защото когато се отворят границите за тези селскостопански продукти, ще се увеличат и рисковете за Европа. Пазарите е, в Европа и трапезите на европейските граждани ще съдържат е, храни, които не са които е възможно да не са произведени по традиционен начин, а са клонирани животни. От 2010 година разполагаме с мнението на гражданите, което глас си, е, че европейските граждани считат, че клонирането на животни не предлага бонус и представлява опасна практика. Обръщам внимание, че клонираните животни вече имат потомство, техния генетичен материал е променен, а продуктите от тези потомци все още не са достатъчно изследвани в научно отношение. Не е ясно какви са последиците от променената ДНК в тези организми. Ние сме задължени да опазваме здравето на животните. Освен това, в договора имаме договор за функциониране на Европейския съюз. Има един член, в който се казва, че опазването на животните е изключително необходимо и е важно за целия жизнен цикъл на животните. Когато изготвяхме доклада, чухме доста критични гласове по въпросите на клонирането. Повечето критики е, се отнасяха е, до животните и тяхното здраве и до страданията, които изпитват е, животните. Освен това, по този начин се застрашава, застрашава разнообразието на видовете, биологичното разнообразие. Е, ние не бива да се отказваме да работим за запазване на видовете биологичното разнообразие. Списък, е, представен от комисията, не са включени птиците и рибите, колонирани в някои трети държави, а те са много, много важна храна за голяма част от европейските граждани. Не бихме искали да се прави бърз бизнес с клонирани животни. Все още няма достатъчно изследвания, няма достатъчно резултати. Надявам се да получим вашата подкрепа е, за нашите изменения, които целят единствено на, да запазят здравето и безопасността на храните и гражданите. Госпожа Зомер. Господин председател, моята колежка Джулиан Мур е, каза вече най-важните неща. Настоящият парламент, както и предишния, е изключително критично настроен към клонирането и това много ме радва. Знаем, че нашите граждани не желаят да се използват клонирани животни. на срещата на координаторите по тази тема а, бях изключително радостна да видя, че представителите на всички политически групи споделят това мнение. Смятам, че в нашите комисии, пък и в целия парламент, колегите ще ни подкрепят. Клонирането е една много а, спорна техника, която не работи както трябва от 10 на 12 години насам не е постигнат никакъв значителен напредък, което означава, че техниката на клонирането няма да работи за в бъдеще. Животните е, страдат, е, твърде много животни не успяват да бъдат износени, е, успехът е минимален. И най-вече заради страданията, които се причиняват на животните, мисля, че не можем да подкрепим а, клонирането. И тъй като ние работим и за интересите на потребителите, а, трябва да се съобразим с техните желания. След като потребителите не желаят, техниката не работи добре, успеха е минимален, смятам, че е правилно нашето становище, че клонирането трябва да бъде забранено в Европейския съюз. Трябва, според мен, да включим всички сускостопански е, е, животни, е, не само е, едрия рука, добитък, свинете, овцете, козите, еднокопитните, а също така и птиците и рибите. Освен това, а, обаче трябва да продължим, а, трябва да позволим да бъдат правени изследвания по тази а, тема, тъй като клонирането може да се използва за запазване на някои застрашени видове. Ние не бихме искали да спрем този процес. За храни обаче, според нас, не са ни необходими клонирани животни. Животните страдат, все още не е ясно какви са дългосрочните последици от е, използването, при използване на храни от клонирани животни. Не смятаме, че трябва да имаме не директива, а регламент по въпроса, за да няма вратички за измъкване, да няма твърде голяма свобода за тълкуване в страните членки. Надявам се, колеги, да подкрепите предложението. Надявам се да бъдем единни в настоящия парламент, тъй като съветът на министрите не споделя изцяло нашите предложения, затова е много важно ние да бъдем единни. Благодаря на колежката Джулиан Мой за чудесното сътрудничество. Благодаря за представенето на съвместния доклад. който излага общи позиции, нещо, което е много важно за бъдещата ни работа. Сега искам да поканя докладчиците в сянка да вземат отношение за две минути и половина, три, не повече, тъй като има много желащи да се изкажат. Две, максимум три минути. Госпожа Аюзо, две минути и половина. Eh, <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз съм а, съгласна с това, което вече се каза. По принцип съм а, съгласна с доклада, мога да го подкрепя. И аз съм на мнение, че никой в Европейския съюз и в парламента не желае в Европейския съюз да се консумира клонирано месо. Това е добре за устойчивостта е, и за живота. Помним, че изкуственото оплождане също беше е, ново в един момент, е, е но не бива да забраняваме изследователската работа по е, клонирането. Е, във всички изследвания, с които разполагаме към днешна дата, знаем, че клонирането е, е недобра технология и ако можем да го забраним, трябва да го направим. Трябва също така да направим и невъзможно измъкването през задна вратичка. Трябва съществува възможности за измама при проверките, които ние трябва да запълним. Забраната трябва да бъде цялостна и точка. Ако не включим в регламента репродуктивния материал, ще обясмислим цялото предложение. Благодаря. Благодаря, че бяхте толкова кратка. Госпожо председател. Mulțumesc co-raportorilor pentru efortul depus în realizarea acestui raport. Toate studiile arată că cetățenii noștri проучвания показват, че всички нации граждани са против използването на клонирани животни за, използв... за производство на храни. Това е достатъчно за забраната на е, използването на такива е, продукти и деривати е, от тях. Така че аз подкрепям предложението. Има няколко специфични бележки, които искам да направя по доклада. Първо аз приветствам решението да се обединят двете е, директиви в един е, регламент, с един направно основание. Това означава, че законодателното предложение ще бъде прието и контролирано от парламента и ще бъде прилагано по един и същи начин за всички страни членки. Напълно съм съгласна с факта, че забраната а, трябва да обхване и животни, използвани за а, спорт и други подобни а, занимания. Не можем да забраним използването на клонирани животни за храни, а да разрешим тяхното използване за спорт, например. Защо да позволяваме клонирането? Това са теми, които обсъждахме е, темата за новите храни през 2011 годин. Също така приветствам клаузата за преразглеждане и за следането на общественото мнение за клонирането. Нашето предложение взема предвид мнението на гражданите и работи в тяхна полза. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Риера. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчиците за извършената работа. Аз също бих искала да кажа, че според мен регламентът би бил доста по-подходящ, отколкото формата на директивата. Аз също така съм съгласна казаното в тази връзка с регламента ще имаме по-голяма възможност за единно приложение във всички страни членки. Ще се отнася до правното основание подкрепям избраното решение и имам някои съмнения, но, но мога да ви подкрепя. След това а, относно забраната. Става дума най-вече за защита на а, животните и за това, че техниката на клониране причинява страдания на животните. Ние като законодател сме се задължили а, да а, спазваме хуманното отношение към животните и не може да допуснем нехуманно отношение към животните при производството на храни. Сферата е обаче трябва да се развива за в бъдеще, може да се подобри и хуманното отношение към животните. Не знам какъв напредък може да бъде постигнат, да би могло проблемите да бъдат и преодолени и поради тези причини смятам, че забраната трябва да бъде временна. Смятам, че изменение пето е изключително правилно. А, а, в това изменение става дума за видовете. А, Освен това, свят. Смятам, че е важно да се заличат конкретните видове. Критерио científico. Lo de la trazabilidad que plantea. Приключвам само няколко думи за проследимостта. Правилна е системата за обратно проследяване, но има един проблем. Трябва да се предвиди а, обща база данни, обща регистър, но тук ще зависим и от трети държави, при които, в които клонирането на животни е разрешено. Ако предвидим време на забрана, така както предлага комисията, Е, ще бъде добре, но не съм съгласна по отношение на потомството на клонираните е, животни. Що се отнася до размножителния материал, а, това засяга и въпроса, свързан с конкурентоспособността. Председателя. Благодаря. Има ли някой упълномощен да представлява господин Ников и господин Войчеховски. Имаме ли заместници? Госпожа Милер. Господин председател, докладчиците ни представиха доклад, който отразява общественото мнение. Аз разполагам и с решение на германската държава, която приветства забраната на клонирането и изисква е, етикетирането на продуктите от клонирани животни. Сега обаче става ясно, че проблемите се крият в подробностите и именно в това, че е трудно да се изгради и да се прилага система за контрол, тъй като физически не е възможно да се различи едно клонирано животно от едно неклонирано животно. Приветстваме това, че е, се иска регламент. А, ние смятаме обаче, че предложението на комисията вече е много добре балансирано. Мисля, че най-големите проблеми при прилагането на регламента е, ще се появят във връзка с контрола. А, това стана ясно и когато имахме изслушване във връзка с ТИТИП. Е във връзка с етикетирането трябва да спрем вноса на продукти от клонирани животни, тъй като не можем да следим там ситуацията. А, малко се колебая да забраним клонирането, клонирането на животни в Европа, да, но по какъв начин да осигурим правилното етикетиране на продукти от клонирани животни? Трябва да намерим някакъв практически приложим е, начин, който да може да работи. За нас това е най-важното. Господин Федерле. Благодаря, господин председател. Аз съм напълно съгласен с това, което каза а, колегата а, Милер. Докладът отива твърде далеч. А, комисията а, предложението на комисията почива на научни изследва. Радвам се че социалистите и демократите искат да се предвиди време на забрана. Е, защото, разбира се, ние сме против клонирането, но както при всяка нова технология не бива да се спира развитието, то ще продължи за бъдеще. Е, да вземем за пример е, Леонардо да Винчи който е искал да разработи летателен апарат. Ако му бяхме казали, не, не, нищо няма да излезе, забраняваме летателната лет... техника за всички времена, днес нямаше да имаме самолети. Ние трябва да бъдем интелектуално честни а, и да дадем шанс въпроса да бъде а, преразгледан още веднъж за в бъдеще, когато а, техниката се развие. Така че ние сме за а, а, ограничена във времето забрана. Освен това, ние смятаме, че е, по отношение на някои животински видове се отива твърде далеч. Според мен предложението на е, комисията е добре балансирано. Що се отнася до етикетирането, според мен докладчиците отиват твърде далеч. Питаме се колко генетичен материал има в Европа от държави, които използват такава техника. Както каза колегата Миле, нямаме никаква възможност за обратно проследяване. Мисля, че трябва да бъдем честни в нашия доклад и да го кажем. А, вместо да направим това, ние е, всяваме страх от новите техники и технологии. Именно по е, въпроса, свързан с обратната проследимост, е, трябва да сме наясно, че много от нашите млечни крави а, идват от трети държави, в които клонирането е позволено. Нека да не правим така, че да навредим на селското стопанство в Европа. No. Но okay. No, no, no, now shadow, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Докладчика в сянка има думата. Да. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчиците. Много информативно беше тяхното изложение. Аз приветствам посоката, в която се движим, защото знаем, че в цяла Европа има основателен или неоснователен страх. Аз мисля, че ние просто трябва да се съобразим с волята на потребителите, които не желаят на масата им да има продукти от клонирани животни. Това, което не ми хареса, беше казано току-що от а, а, моя колега. А, той даде пример с Леонардо да Винчи и летателните апарати, но самолетите не са животни, те не чувстват. По отношение на животните ние имаме доста по-голяма отговорност. Това исках е, да кажа. Мисля, че трябва да направим нещо добро, както за потребителите, така и за е, животните. Господин Бове. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате думата. Бих искал да благодаря най-напред на госпожа Зомер и госпожа Мой. Те свършиха отлична работа. Смятам, че всичко, което правим по тази тема, трябва да се прави по-често. Работата ни наистина е конструктивна и в този случай отчитаме и мнението на европейските граждани. Смятам, че Европейския парламент трябва да се вдъхновява от това, което направихме току-що. Този текст иска директивата да бъде заменена с регламент, иска също така да не падаме в капана, който ни подлага Европейската комисия, предлагайки два различна текста, два различни текста, което е положително само по себе си. Мисля, че основните елементи са отчетени, а именно добруването на животните, биоразнообразието, което е изтъкнато на преден план – клонираните животни автоматично ни водят до патенти върху живи животни. Това е последица, която води до някои проблеми. Има и други проблеми, свързани с използването на хормони и всички други техники, които се използват, за да се стигне до клониране. По отношение на вноса на животни, които са клонирани смятам, че вносителите са тези, които трябва да представят доказателства. Не Европейската комисия трябва да създава правила. Тя трябва да създава правила, но вносителите трябва да а, могат да кажат откъде идват животните. Аз смятам, че въпроса за търговията идва след въпроса за здравето на животните. Понякога трябва да се ограничи търговията, ако тя противоречи на общия интерес, колективния интерес на населението. Гледам с положително око на всичко, което се прави. Трябва да продължим по същия начин. Наистина много се радвам от съвместната работа до тук. Благодаря. Е, Пантос Барт Стаса. Благодаря ви, господин Барт Стас. Благодаря ви. Изцяло съм съгласен с казаното от Жозе Бове току-що. Докладът е отличен. Благодаря и на двамата докладчици. Зелените са съгласни с възприятия от докладчиците подход. Той е добър Чудесно е да се избере друго правно основание и да преминем от директива към регламент. Смятам, че съдържанието на настоящия доклад отчита интересите на гражданите по отношение на безопасността на храните. Интересно би било да чуем и мнението на Европейската комисия по този подход – всички знаем, че Европейската комисия изигра доста странна роля в спора. Е, държим протокол от 2008 година новите храни и не смятаме, че Европейската комисия е, възприема сериозно мнението на Европейския парламент е, Комисията и комисарите Дегухт в частност не отчитат достатъчно нашето мнение, отчитат мнението на бизнеса. Сигурен съм, че е, с подкрепата на зелените ще стигнем до още по-добър текст. Благодаря. Председателя. Да, мисля, че всички сме единодушни, Но което е забележително. Господин Фронт е тук ли е? Не. В такъв случай Тъчам госпожа Шая. Благодаря ви, господин председател. Винаги съм казвала, че не трябва да има генно модифицирани а, продукти, но сега нашата министърка е в Китай и се е снимала с клонирани животни, което разбуди духовете у нас – Аз бих искала да попитам нещо госпожа Зомер и госпожа Мой. Смятате ли, че наистина може да постигнем това, което искаме? Не смятате ли, че ще изостанем на световната сцена? А по отношение на етикетирането, какво означава да се върнем към третото поколение? Как би се отразило това в цифри на сектора? Тук говорим от името на потребителите. Да, много често съм чувала какво казват потребителите, аз защитавам техните интереси. Но не е ли реалност, че днес в Европейския съюз има много преработени продукти от клонирани животни, които идват от трети страни? Какво става с тези продукти? И тях ги потребяваме, нали така? Благодаря ви. Следващия оратор, господин Царан. Благодаря, господин председател. Голяма част от европейските производители и потребители са против клонирането. Европа е изправена пред а, криза, в а, която не може да намери отговор общата селскостопанска политика. Затова се питам, ожесточено спорим по тема, по която всички сме единодушни. Защо веднъж за винаги да не забраним клонираното и а, произлизащите от него продукти? Отговора на този въпрос е познат за много от вас, но никой не желае да поеме отговорността. Европейското законодателство и американското законодателство ще се сближат, за да се премахне още една допълнителна пречка за преговорите по споразумението. Уважаеми колеги, ако тайно продължаваме да подкрепяме този тип практика, смятате ли, че така послушно ще можем тук да заседаваме в тази зала и да продължаваме да приемаме практики, които никой европейски граждани не желая. Европейски граждани, които ще отхвърлят и нас, защото няма да искат Европейския съюз. Благодаря, госпожа Костингер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за чудесната работа. Аз мисля, че след изслушването на експертите имахме добра основа за работа. Виждаме, че е, има много тежки проблеми с проследяването на животните, тъй като клонираното животно е идентично с изходното животно и в месото това не, с месото това не може да се е, установи. Е, в Европа имаме достатъчно добри традиционни методи за развъждане отглеждане на животни и за това а, а, бихме искали да бъде наложена а, пълна забрана. Последното, от което имаме нужда е а, една Европа, съшита от отделни национални интереси, в която държавите да си прехвърлят вината една на друга. Смятам, че изискването за проследимост което комисията предлага делегиран правен акт, за, за много проблематично и създава излишна бюрократична тежест. Така че предложението за делегиран правен акт за мен а, не е добро. Що се отнася до а, проследимостта, а, подкрепям колегите. Мисля, че е, а, ако не заложим на тази технология за клонирането ще запазим качеството на нашите продукти, господин Хауслинг. Аз искам да поздравя двете е, докладчици, защо? Заради единството. Трябва е, да изясним, че става дума не само за спорна технология, а и за технология, която е свързана с много етични въпроси. Дори и само заради защитата на животните, заради хуманното отношение към животните, което се изисква от европейското законодателство, трябва да забланим клонираните животни, защото знаем, че много животни, които се създават по този начин, не могат да живеят или страдат от тежки увреждания. Искам да насоча вниманието и към един друг аспект. Забранявайки колонирането на животните, ние насърчаваме развитието на сълскостопанските структури, на дребните фермери. Клонирането не е нещо, с което ще се заемат дребните фермери. То ще бъде практикувано от големите. И ние трябва да кажем, че ние не желаем да имаме такова нещо в Европа. Колежката Къслинген е права. Въпросът с етикетирането е много интересен при второто поколение. За мен въпросът обаче е решим сега, особено комисията обръща внимание на това колко, колко е трудно да се направи такова етикетиране. За мен това е поддаване на интересите на американското лоби, което клонира и развъжда животни. Така че, когато стана дума за затягане на европейските правила, комисията реагира много алергично, както видяхме и по време на преговорите за ТИТИП. Но трябва ясно, дори в преговорите за ТИТИП трябва да кажем, че това е технология, която ние не желаем на европейския континент. Госпожа Милер. Мелиор, извинява се председателя. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на докладчиците заради това, че са поставили на параден план интересите на потребителите. Мисля, че всички политически групи са съгласни с това, че трябва да има забрана на използването на клонирани животни, но трябва да посочим и проблемите. Е, два са проблемите, които искам да спомена. Първо, в директивата за происхода нямаме а, е, изисквания за целия свят. Трябва да трябва да сме наясно, че не можем да кажем, че дали едно животно е F1, F2 или F3 от кое поколение. Е второ, какво ще прави с продуктите от клонирани е, животни, защото този въпрос доклад е, засяга вътрешния пазар, търговските ни отношения. Не мисля, че с приемането на настоящия регламент ще освободим Европа от клонирани животни. Не, трябва да се мисли по тези проблеми. Що се отнася до хуманното отношение на животните, много критично съм настроена към този въпрос и точно заради него смятам, че трябва да забраним използването на клонирани животни, господин Андрия. Благодаря, господин председател. И аз на своя ред бих искал да благодаря на двамата докладчици за отличната им съвместна работа. Аз също смятам, че е важно да използваме регламент, а не директива. Зачитам текстовете, които ни се предлагат и смятам, че в проекто регламента трябва да се добави и въпроса за проследяемостта на материала и на цялото потомство на клонираното животно. Всички продукти трябва да бъдат етикетирани, ако те са потомство на клонирано животно. Защото, но това пък от своя страна изглежда доста нереално. Пан посел Лизе, bardzo proszę. He's absent. Господин Лиези е напуснал залата. Господин Рис, госпожа Рис, благодаря ви. Аз също бих искал да благодаря на двамата докладчици. Както виждаме, въпросът за клонирането е изключително деликатен и доста разбужда духовете в Европа, така че доста смело проявяват докладчиците. Аз също виждам това, което ни казва Евробарометър и другите статистики за страданието, което се налага на животните чрез тази техника. Клонирането не се приема днес сред европейската общественост, а ние представляваме именно нея. Аз имам големи питания и храня големи надежди за бъдещето, така че благодаря на госпожа Аюзо, че ни напомни, че всичко е свързано с етиката и страданието. Не може да свеждаме всичко само до санитарния аспект на въпроса. Един въпрос към госпожа Зомер и един въпрос към комисията. Благодаря на госпожа Зомер за това, че е изключила научната и развойна дейност, но пък се питам, защо в уводните думи бе казано, че тази техника няма да сработи, без да ни се даде някакво обяснение. Чухме примера за самолета, за човека на Луната и така нататък, но а, дали ще разполагаме с техника, която няма да има тези проблеми, които срещаме днес. Преди две години, в края на 2013 година, в един доклад госпожа Зомер предлага да се забрани всичко, клонирането, ембрионите и потомството от клонирани животни. Преди две години позицията на госпожа Зомер не беше толкова радикална. Тогава се забраняваше техниката, но не се забраняваше проследяемостта на потомството на клонираните животни. Та питам, защо вие така изведнъж станахте така категорична? Втория ми въпрос е към Европейската комисия. Въпросът е свързан с този деликатен въпрос за проследяемостта. Извинявайте, господин председател, но е трудно да съкратя този важен въпрос. Да питам, защо Европейската комисия също е дала крачка назад по отношение на предложението си от 2010 година по въпроса за проследяемостта. Виждам, че се готвите да чукнете с чукчето, така че ще спра до тук. Благодаря ви, господин Гиезе. След залата, Благодаря, господин председател. Извинете, че ми се наложи да изляза. Искам да благодаря на двамата докладчици за ясната и категорична презентация тази сутрин. Много неща се казаха. Искам да добавя обаче два аспекта. Първо, както правилно каза Рената Зомър, е, продължава да има огромни проблеми, свързани с самата техника на колониране, причиняваща страдания и увреждания на е, животните. А, сега техниката ще се развие, а, но а, етичните проблеми ще останат. Нещата ще се запазят или така, или през следващите 10 години ще имаме развитие. Но ние имаме причина да отхвърляме тази а, а, техника, защото онова, което е приложено успешно при животните, ще се приложи и върху хората. ако допуснем масираното клониране и участваме е, в него, е, ние ще подготвим пътя за клонирането на хора. Е, за това, според мен, е изключително правилно да подходим много рестриктивно, особено когато няма необходимост за използване на клонирани животни в селското стопанство. Рената Зомер правилно каза, че мненията съвета са разединени, но най-голямата държава в съвета е за забраната на клониране на животни от първо и следващи поколения. Благодаря. Пан посев Глезос. Ο άνθρωπος ως αλαζόνας... Господин Глезос, господин председател, човека забравя, че е рожба на природата – забравя, че не може той да изкове законите на природата, но пък той може да изкриви нейните правила. Така, например, човека иска да накара птиците да снасят повече, отколкото могат. Същото се отнася за кравите, за козите, за овцете – иска да ги накара да произвеждат повече мляко, отколкото е необходимо за собствените им нужди. Нека да погледнем действителността в очите. Забраната трябва да имаме пълна забрана на клонирани животни. Не трябва да забраняваме научната и развойна дейност в това отношение, но тя не трябва да води до страдание за животните. А относно клонирането на растения, тези селскостопански производители, които клонират растения, не консумират продуктите, които произвеждат, а ги продават на другите. господин Балцо. Беше успокоително да чуя думите на двамата докладчици, но аз си оставам скептичен. Не мога да разбера какво законодателство ще имаме с оглед на опита, който натрупахме до тук. Забраната на геномодифицирани растения беше важна. И можеше да се стигне до отлично законодателно предложение. Изведнъж обаче на 12 декември Европейската комисия в съгласие с съвета заяви, че трябва да се придържаме към ориентировъчните линии на съвета. Важно беше да имаме регулиране в тази област, но в момента на гласуването в пленарна зала стана ясно, че Европейската комисия отстъпи от позицията си. Да не забравяме, че Европейската комисия също представлява европейските граждани. Законодателството ще бъде добро само ако при следващите преговори съвета се осмели да каже, съжаляваме, но Европейския парламент не ни позволява да направим това, което искаме. Това е така, защото ние сме с законодатели. Господин Агню. Благодаря, господин председател. По въпроса за клонирането, смятам, че не трябва да забравяме, че а, малко е вероятно да наваксаме в това отношение. Това означава, че ние сме стигнали до най-добрите постижения и от тук нататък няма да стане по-добро. Но хората винаги търсят съвършенството а, в, чрез манипулиране на генетиката на животните. А, много често това, което смятаме, че е най-добро, се оказва, че не е толкова добро, защото някой друг е направил по-добър клонинг, например. Има много проблеми с клонирането, да не забравяме високата смъртност на тези животни, така че какво е економическото предимство от а, а, клонирането? Може ли да помоля тези пред мен да запазят малко тишина, защото а, не мога да се събера мислите. Разбира се, че а, има и положителна страна на нещата. Представете си следното. Заболяване сред добитъка, който започва на запад и изведнъж отива на изток. И а, добитъка започва да а, измира. В, на изток има животни, които са резистентни на новото заболяване и в този случай се оказва полезно да може тези животни да бъдат клонирани. Това е добрата страна, но това, което ме притеснява е, че Европейския съюз желая да законодателства а, при положение, че може би не всички държави членки ще могат да ам, използват тази технология и да запазят целостта на хранителната верига. В Обединеното кралство а, нашите супермаркети могат да бъдат убедени от потребителите да не внасят продукти от клонирани животни а, в страната. Благодаря. Chciałbym poinformować i powitać grupę. Нека да ви уведомя, че тук имаме една група от млади фермери, поканени от госпожа Милер. Те идват от Бавария. Добре дошли. Радвам се да ви видя тук сред нас. Базобуш. Господин Хойбуш. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Bericht an der Stelle einfach noch... Благодаря. Аз искам също да подкрепя доклада. Е, чухме, че имаме опасения, че няма да можем да извършим етикетирането както трябва, но наша задача като политици е да се съобразим с исканията и опасенията на гражданите. А, и за това трябва да намерим начин, по който да а, направим етикетирането възможно. Темата не е нова, по нея вече е мислено във връзка с вноса на клонирани животни по същия начин стои въпроса с вноса на тропическа дървесина. Има начин по който да се проследи дали внасената дървесина с нелегален происход или не. Ако сега отстъпим и не наложим политическото си убеждение да няма клониране, такова убеждението, доколкото разбрах на, на всички, няма да изпълним задачата, заради която сме в парламента. А тази задача е да представляваме хората. Хората не желаят клонирани продукти а, е, в Европа. А, е, когато а, е, говорим за а, чухме, че комисията няма да отстъпи от своите стандарти, защото те са така се каже изсечени в камък. Защо сега се каним да отстъпим при клонирането? Господин Дес. Господин председател, благодаря. Благодаря на Рената Зомър, на госпожа Мой е, за е, представения доклад. Е, радвам се за единодушното ни мнение по въпроса. Самият аз съм животновът и като такъв смятам клонирането за излишно. Аз е, не, е, смятам, че имаме други методи за трансфер на ембриони, което е окей okay, в етническо е, в етическо отношение. Становището, което имам от ЕФС, при говедата 85, а при свинете 94% от е, ембрионите е, е, загиват при колониране. клониране е, или малко след е, е, раждането на животното. Мисля, че трябва да забрани, забраним клонирането, защото не искаме клониране животни в Европа. Господин Хайтома. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil absoluut niet herhalen wat mijn uh, groep... Благодаря. Няма да повтарям това, което другите вече казаха. Просто Искам да кажа, че не трябва всичко тук да правим. А, трябва да помислим нещата да не са, да не изглеждат хубави само на хартия, но и на, в реалност. Например, ако се използва семена течност от а, викове, и... се оплоди крава по този начин и получите, и този бик е бил клониран, след което имаме женски телета, които се родят. Тази, това поколение от частично клонирам, от клонирам баща, а, ще дава мляко. Примерно, то ще бъде това поколение ще бъде оплодено и смесено с други и по този начин вече се губи проследимостта в клонирането. Да, и слушахме представителите на комисията. Сега господин Майкъл Флуем. Заповядайте. Are you ready? Благодаря, господин председател. И слушах с интерес коментарите тук. Нека първо да кажа, че сме съгласни с вас за а, забраняването на техниките за клониране на животни за храна. Не сме напълно съгласни относно обхвата на забраната. Така както я предлага парламента, това се отклонява от предложението на комисията такова каквото беше то първоначално. Първо, разширяването на обхвата към други животни. Предложението на комисията счита, че трябва да се включат животни, където техниката е реалистично съществима, както и от, съществима от економическа гледна точка. за другите е, животни техниките не са економически оправдани. И ние за това не включихме други видове в първоначалното предложение. Нашето предложение също не взема предвид забраната на взима предвид забраната за семенна течност и овоцити от клонирани животни. Относно въпросите за разширяване на обхвата на забраната за поколенията, които евентуално ще се използват за храна нека да кажем, че поколенията вече не са клон, клонирани животни. Те са животни, които са се родили с, по стандартен начин. Използвана е семенна течност от биковете. Заплодена е, примерно, крава и са се получили нови животни чрез стандартни традиционни техники, например изкуствено осеменяване. Това е конвенционална техника. Също считаме, че а, вашият аргумент за хуманното отношение към животните при клонирането е а, важен, при клонирането разбира се, но той въобще не влиза в сила при а, по-нататъчните поколения. И също считаме, че забраната за продукти от поколение на клонирани животни е трудно, може да бъде трудно оправдан. Също споменахте Евробарометър от 2008-2009. Признаваме, че има по-скоро негативно обществено мнение срещу клонирането, както и по причини за хуманното отношение. Но ние също Считаме, че потребителите не са особено добре запознати с техниките, които съществуват при създаване на поколенията на клонираните животни. Няколко депутати говориха за проблема за проследимостта на происхода при етикетите. В предложението на комисията е, имаше идея за дискусия. Етикетирането свързано с етикетите в, на вътрешно ниво, етикетирането на издържателства за пропорционалност за следващите поколения проследяемостта, етикетирането на тази проследяемост се оказва твърде сложно и твърде скъпоструващо. В момента тече едно проучване от Генерална дирекция селско стопанство и ще имаме допълнителна оценка. Това е което искаше да каже комисията на този етап. И искам да дам думата на представителя на правната служба. Надявам се, че тя ще може да ни даде малко повече ам, детайли. Благодаря, господин председател. Вярвайте ни, ние разгледахме договора и основи, за да отговорим на искането на парламента. Да видим какво е правното основание. Не забравяйте, че Европейският съюз не може да направи всичко. Имаме нужда от правно основание, ако искаме да действаме. Или съвсем накратко, според становището на докладчика, вие казвате, че това комбинирано предложение трябва да включи и поколенията на клонираните животни по член 43 от договора. Ние не смятаме, че това е възможно. Забраняването на клонирането и най-вече забраняването на използването на семена течност от клонирани животни и съответно развитие на поколение не може да да увеличи напредъка. Това е основното. Да подобри напредъка. И вие говорите тук само за евентуални етически съображения на потребителите. Съжалявам, но етическите съображения на потребителите не са цел по обща селскостопанска политика, такава каквато тя е залегнала в договорите правилата по чисто етическите съображения не са по член 43. И съжаляваме, но единствената възможност е да се обърнете а, към член 352, клаузата за гъвкавост. Ние да сме готови да разгледаме отново вашите предложения, но а, трябва да останем единствено по правомощията, които ни се присъждат от договора. Bardzo dziękuję. Благодаря. Доколкото разбирам, няма други въпроси. В такъв случай, нека да приключим и ще дам думата на съдокладчика и докладчика в сянка за окончателни забележки. Так, аз Госпожа Моли, заповядайте. А, добре. Госпожа Зомер първо. Благодаря, господин председател. Благодаря на моите колеги за изказванията. Очевидно, а, наша, за нашето предложение има голяма широка подкрепа. Много колеги казаха, че нямаме нужда от колониране, а, и по традиционен начин може да произвеждаме достатъчен брой животни с достатъчно добро качество. Е, така че становището на комисията за нас е, е неразбираемо и нелогично. Е, това, че забран ще се възпрепятства развитието на селското стопанство, ако се забрани клонирането, за мен е нелогично и безсмислено, защото чухме от представителите, че е, напредък може да се постигне с конвенционални средства. Освен това, ние изрично казваме в нашия доклад, че отразяваме желанието на потребителите. Е, и също така не мога да проследя много добре логиката на това, което току-що каза представителя на правната служба. Както се казва в Германия, трима юристи четири мнения. Явно такъв е случай с нашата правна служба. С нашия доклад ние Приветстваме е, обединението на е, две, две директиви, нещо, което вече е правено, така че е възможно. Трябва да отразим и етичните съмнения, които имат нашите потребители и а, подкрепям това, което каза Петър Лизе. А, има опасност ако позволим тази техника да се използва при животните, тя ще започне да се използва и при хората. Аз съм специалист в тази област по образование. Всички техники, които са били използвани до този момент върху животни, в момента в който те бъдат достатъчно разработени, станат достатъчно зрели, започват да се прилагат и върху хора. Такъв ще бъде според мен и случая и тук. И тъй като клонирането не е в е самото начало на своето развитие, техниката е наложена вече, въпреки че тя не работи достатъчно безпроблемно и причинява страдания на, на животните. Ето защо а, ние смятаме, че е, трябва да бъдем строги и трябва да побързаме а, е, с оглед на ТИТИП. Е, се, какво става с ТИТИП, е, си зададохме въпроса. Точно заради ТИТИП трябва да формулираме строги правила, за да не се запише в това споразумение нещо съвсем друго. Ние имаме право да имаме самочувствие като европейци и да кажем, не искаме клониране. А, нали го правим по отношение на други продукти? В нашите закони по отношение на храните, пък и в други области, непрекъснато а, казваме, че а, вносните продукти трябва да отговарят на европейските изисквания. В този смисъл нашето искане тук не е нещо необичайно. Трябва да направим и с ТИТИП, така че клонирането да бъде държано колкото може по-далеч от Европейския съюз. Що се отнася до обратното проследяване, което ще изисква много е, е, усилия, ще отнема много време, не е ясно до кое поколение трябва да стига. Аз съм убедена, че етикетирането е, може да, е, да бъде добро и да работи. И това ще бъде задача на вносителите Нямаме до този момент в Европа документация при развъждането на животни. Не се води такава, но може би сега е момента да поставим началото и да кажем а, нека да започнем да водим такава а, документация. Онези, които имат интерес да изнасят своята продукция за Европейския съюз, трябва да се съобразят с нашите изисквания. А, да не забраняваме изследванията. Казаха се няколко думи по този а, въпрос да бъде позволено. Да, ще е, остане позволено, както, както казахме. Е, е, вече казах, застрашени видове могат да се опазват чрез клониране. Друго, което се каза, се отнасяше до конкурентоспособността. Да, големите е, фирми, които се занимават с развъждане, казват, е, че е безотговорно да се забрани клонирането е, и да се забрани вноса на семена течност и така нататък, защото това ще намали конкурентно способността. Това според мен изобщо не е така. Би трябвало да продължим да залагаме на конвенционалните методи за развъждане. Американските потребители, между другото, също не подкрепят клонирането, показват проучванията. Мисля, че Европейския съюз който е съюз на ценности. Това е записано в Лисабонския договор. Трябва да покаже и навън, че е съюз на ценности и може да си позволи да взема решения, които са базирани на етични принципи. Трябва да покажем, че А, а, няма да се подадем на глобализацията и на споразуменията за свободна търговия с други държави и да отстъпим от нашите принципи. Благодаря на колегите. Моля да бъдем колкото може по-единодушни. Това е важно за съвета. Благодаря. Един коментар. Юристите от комисията споменаха друг член, към който можем да се позовем. Така че имаме възможност. Госпожа Молт. Да, аз искам да отговоря на казаното от колегата. Нека да кажем, че е, Европейската агенция по сигурността на храните, безопасността на храните се занимава с въпрос, но вие заинтересували ли сте се от всичките становища, които тази агенция дава? Защо ви го казвам? Защото ако сте ги изчели, ще видите, че тя компилира, съчетава по интернет е, различни проучвания. През 2010 тя направи едно становище, на които се е давал, относно мишки, на които се е давал прах от клонирано месо в продължение много дълги, дълъг период от време. И следващата година пък а, говори за едно проучване, където са се използвали зайци и е, крави за срок от 20 месеца. А, добре, за 20 месеца не е имало последици, но нищо не се казва за един по-дълъг период. Например, за лъдата крава е, имаме е, един период, понякога дори 20 години, за да започне да се проявява болестта. И накрая кой получи? Ние. Така че а, няма гаранция с тези проучвания. А пък, а, нека да отговори на Европейската комисия, където се казва, че има голяма разлика в поколенията. И че те са се получили по един традиционен метод. Ако уведомите по-добре гражданите, тъй като говорите за Европарометър, че хората не са информирани, какви ще са резултатите? Сега, за гражданите, дори самата идея за клониране и това да имаме нещо в чинията ни, което клонирам происход, това вече е ужасяващо. Нека да не забравяме, че може да има мутация на гените – което се предаде в поколенията. И ако гражданите знаеха детайлите, със сигурност ще да бъдат дори още по-против. 99,9% от гражданите ще да бъдат против. Благодаря, казва председателя. Искам да благодаря на всички, на докладчицата, на докладчика Сянка, да поздравя докладчицата, определено беше извършена голямо количество работа. Крайният срок за измененията е 24 април на обяд. Тези изменения ще бъдат разгледани през май, 20, на 6 май. След това ще имаме гласуване през юни тук и после ще има гласуване в пленарна зала. Остава ни една минута. Господин Глесъс поиска за една минута. За 10 секунди само, господин председател. Цялата дискусия за клонирането ме навежда на мисълта. Ми напомня съдбата на гръцки народ, едва ли не се опитвате да клонирате решенията им. Życzę szczęśliwego powrotu do domu. Благодаря ви. Желая на всички приятен ден и приятно завръщане по домовете. Благодаря за участието тук и благодаря на всички, които работиха по този проект доклад.